Liebe Kollegen, wir setzen die Sitzung fort. Драги колеги, продължаваме нашето заседание. Поздравявам ви. Е, всъщност, вие не сте малко, само сте разпръснати в залата. Добре. Между нас поздравявам министъра за образование на Испания. Имахме честа да говорим с господин Анджел Бабилондо. Ние се радваме, че е тук. Испанското председателство се грижеше специално за нашата комисия. Имахме много покани и не можехме на всички да се отзовем. Но точно въпросите с културата, образованието и спорта бяха в добрите ръце на Испанското председателство. Е, искам да ви напомня, че по време на Испанското председателство бяха приети важни неща в съвета. Дали те ще бъдат приведени в действие, ще видим. Става дума за социалното измерение в образованието и обучението, нови умения в професията и сътрудничеството партньорството между висшите учебни заведения и предприятията. Драй важни моменти, които пасват на стратегията 2020. Надявам се, че това, което съвета е планирал да постигне като двете цели, да се, ре... да се редуцират стоеностите от 50 на 10%, и 40% участие в висшето образование а, са добри и вие имате принос в това. Господин министр, давам ви думата. Говори Анджел Кабилондо. Много сеньора президента. Уважаема госпожо председател, благодаря ви. Много се радвам да имам възможността да се изказвам пред Комисията по култура. Ние работихме много успешно с Комисията, държавите членки и Комисията в парламента, като продължавахме диалога и консенсуса, за да постигнем нашите цели. Искам да благодаря всички за тяхната ангажираност и решителност за нашата съвместна работа по подобряването на образованието и професионалното обучение в Европейския съюз. Аз смятам, че ние трябва да признаем, че всичките наши постижения са резултат от колективни усилия. Бих искал да благодаря на парламента за подкрепата на приоритетите на председателството в областта на обучението – още от първия път, когато ние изложихме нашите приоритети в пленарна зала, благодаря ви. Наистина имаше някои трудни моменти, най-вече заради сериозната економическа криза. И ние в Испанското председателство си поставихме две основни цели. Първо да продължим да работим според новия Лисабонски договор и второ да засилим економическото сътрудничество и съгласуваност в Европейския съюз, да можем заедно да преодолеем кризата и да тръгнем по пътя на възстановяването. В момента виждаме един нов етап в развитието на економическия паричен съюз, който ще доведе до по-голяма стабилност и ще предотврати нови кризи. Испания винаги е била много проевропейска страна и Испания винаги е настоявала модел за растеж да бъде по-устойчив и по-социално ориентиран. Разбира се, опазването на околната среда също е много важно за нас и ние смятаме, че тези въпроси трябва да бъдат в центъра на вниманието на общността. Аз ви казах още самото начало, че Испанското председателство ще постави образованието над много други приоритети, защото това е изключително важно за всички наши граждани, гражданите на Европа. Те са приоритет за нас. Ние работим за тях, когато подобряваме образованието и го поставяме в центъра на общностните политики. Обучението и образованието са основата за личностната реализация, професионалната реализация – на гражданите, за социалната сполотеност и за процъфтяването на обществото. Образованието е предпоставка за активно гражданство. Образованието ни гарантира равни възможности. Образованието е най-доброто средство за борба срещу бедността и социалната изолация. Образованието е най-добрата социална политика. През януари аз изложих пред вас целите на Испанското председателство в сферата на образованието и професионалното обучение. Нашите основни приоритети бяха образованието да застане в центъра на Европейската стратегия до 2020 година, укрепването на професионалното обучение и на образованието, засилването и подобряването на знанията и уменията в съответствие с принципа нови умения за нови работни места и също така подпомагане на развитието на знанието и науката в Европа, за да може да укрепим и европейското пространство за научни изследвания. И сега време е да направим разносметка в края на Испанското председателство. И точно днес отчитаме пред вас, Европейския парламент. Европейският парламент представлява европейските граждани. Европейските парламенти, е, Европейския парламент е място, където се чува гласът на гражданите. И в Европейския парламент се извършва обмен на идеи и тук се постига съгласие по различни гледни точки. Изключително е важно политическите лидери да са подотчетни пред гражданите. Това е жизненно важно значение за демокрацията. Затова аз съм днес тук сред вас, убеден, че чрез вас се обръщам към 500 милиона европейски граждани. Сега бих искал да ви кажа няколко думи за напредъка по целите. Първо, поставянето на образованието в центъра на стратегията Европа до 2020 година. Това поставя на образованието в центъра на стратегията беше основна стратегия на Испанското председателство. Образованието само по себе си не е общностна политика, обаче това е едно предизвикателство, с което трябва да се вземем на европейско ниво. Ако Европа иска да постигне един нов социален и економически модел, който да е по-устойчив, ние трябва да се придвижваме към, образование, е, към общество на образованието, като насърчаваме образованието, културата, иновациите и социалния трансфер. Нова стратегия Европа. Ние организирахме нашата дейност, така че образованието да бъде в центъра на стратегията 2020 година. беше постигнато съгласие на съвета на министрите на образованието през февруари, че следва да се подобри образованието, професионалното обучение в Европа и да се гарантира това, че цялостната стратегия е насочена към излизане от економическата криза. Като председател на съвета на министрите на образованието, аз внесох нашите предложения – свързани с ролята на образованието. През март комисията излезе със съобщение, свързано с стратегията 2020 година и бяха предложени започнати редица ключови инициативи. Много от тях са пряко свързани с образованието и професионалното обучение. Младеща и мобилността, младеща и обучението, цифрова, цифродневен ред за Европа и нови работни места, извинете, нови умения за нови работни места. Европейският съвет обсъди първия проектотекст на новата стратегия и беше постигнато съгласие по основните компоненти, включително и пете ключови цели, сред които е и подобряването на качеството на образованието, особено с оглед на намаление на броя на хората, които отпадат от средното образование и увеличаване на броя на хората, завършили висше образование. През април на съвета на министрите на образованието ние още веднъж изтъкнахме важната роля на образованието в стратегията и постигнахме съгласие за конкретните целеви показатели, които Европа трябва да постигне до 2020 година. На съвета през май беше обърнато особено внимание на заключенията на съвет на министрите на образованието с цел да се подобри образованието в Европа през следващите 10 години, беше взето решение, че трябва да се постигнат редица неща. Първо да се намали процента на отпадналите от училище до 10%, да се увеличи поне 40% дела на населението с завършено средно или висше образование. 26 от общо 27 държави членки подкрепиха тези целеви показатели. Обаче, за съжаление, Обединеното кралство не изрази своята подкрепа. поради промяна в правителството. Така е, че съгласието постигнато на съвета сред 26 държави членки, общо 27, изразяваше заключение на председателството, но не на съвета, тъй като вие знаете, че за да се стигне до формулиране на заключение на съвета е необходимо единодушие. Председателството на последното си заседание на 17 юни определи набор от цели на европейско ниво за заедостта, образованието, иновациите, промяната в климата и социалното приобщаване. Така че смятам, че е много добре, че образованието е една от тези пет цели. И аз смятам, че е много добре, че образованието като цяло е включено във всички други цели. Les he mencionado. Аз вече споменах за целевите показатели, които бяха определени. Беше изцяло прието нашето предложение за целевите показатели. Така че сега образованието ще има важна роля при оформянето на политиките на Европейския съюз. Дами и господа, смятам, че всички трябва да изразим задоволство от постигането на целите ни. Вие, като депутати от Европейския парламент, работихте много усърдно за постигането на тази цел. И сега имаме на европейско ниво пътна карта, която създава нови връзки между образованието и европейската економика. Тези връзки засилват идеята за социална Европа и образованието е в центъра на економиката. За пръв път се говори за Европа на образованието. Така че Европа от много години работеше, за да се постигне за това и голяма заслуга за това имате вие. Така че виждаме добри резултати от вашите усилия. Сега бих искал да говоря за укрепването на социалното измерение на образованието и професионалното обучение. Както вече казах, образованието е най-добрият инструмент за гарантиране на равни възможности и борба срещу бедността. Образованието ще помогне да излезем от економическата криза. Затова от самото начало на нашето председателство социалното измерение на обучението беше в същината, в център на нашите предложения. На съвета през февруари имаше неофициално обсъждане, посветено на образованието и професионалното обучение. Там държавите членки изразиха своите мнения за необходимостта от по интегрирана, по-приобщаваща политика в сферата на образованието и обучението. Председателството се средоточи върху методите за намаляване на безработицата и социалното изключване, социалната изолация. В приятия текст държавите членки призоваха за обмислене на мерки на всички нива на образованието с цел по-широк достъп до висококачествено образование и подчертаха, че доброто образование е необходимо на нивото на основното училище. Що се отнася до средното образование, беше подчертано значението на грамотността, включително и математическата грамотност, които позволяват после да се придобиват нови умения след завършване на средното образование. Също така беше посочено, че професионалното обучение трябва да бъде допълващо общото образование и че е, е необходимо да се потърси финансиране от различни източници, така че да се гарантира, че всеки гражданин има достъп до обучение, което да му осигури основна квалификация и умения. Смятам, че системата за образование трябва да гарантира най-добри постижения в учебната област, трябва да гарантира недопускане на социалната изолация. Освен това, придобиването и развитието на уменията като част от обучение през целия живот се вписва в идеята нови умения за нови работни места. Важно е да създаде тясна връзка между професионалното обучение и пригодността за заетост. Социалните, економически и политически промени и новите технологии изискват постоянно обучение и постоянно придобиване на нови знания и умения. Хората трябва да учат през целия си живот. Затова е важно те да придобиват умения, които да им позволяват да се приспособят към промените, най-вече промените на трудовия пазар. На заседанието на света през май ние приехме редица заключения в подкрепа на принципите обучение през целия живот и нови умения за нови работни места. Стратегията Европейски съюз до 2020 година посочва, че бъдещето на Европа и възможностите за заетост зависят от човешките ресурси и от уменията на хората. Има проблем с микрофона на оратора. Ангажиментите, поети от държавите членки, са насочени към укрепването на възможностите за придобиване на нови умения и подобряване на съществуващи умения. Разбира се, много е важно да се предложи подходящо умение и обучението трябва да бъде такова, че да отговаря на условията на трудовия пазар на изискването на бизнеса. Това въжи за умения, придобити чрез официално обучение и също така и чрез различни неофициални форми на обучение. И що се отнася до обучението, тук е много важно то да обхваща всички сектори и да има сътрудничество с всички социални партньори, както и със службите по заедостта, за да се гарантира това, че обучението отговаря на потребностите на бизнеса и сега за модернизацията на висшето образование. То ще има основна роля в нашето бъдещо процъфтяване, економическо и социално. Председателството реши, че трябва да се задълбочи европейското пространство за висше образование. Затова отговори и съобщение на Европейската комисия. Бяха прияти заключения на съвета през май. Те посочат, че е необходимо да се засилят връзките с трети страни, така че да има свободно движение на хора, а с други думи таланти, знания и умения. Необходимо е да направим европейските университети по-привлекателни в глобален мащаб. Трябва да се укрепва конкурентоспособността на университетите и за това важна роля има сътрудничеството между университетите и повишената мобилност на студентите, преподавателите и научните работници. Ще има, както се ангажира съвета, и специална стратегия в това отношение, в което ще се изтъкват международните измерения на дейността в сферата на висшето образование. Съветът също така насърчи предаването на знания към широката общественост, за да има, една исти... за да има едно истинско европейско пространство на знанията и на висшето образование. Както си спомняте, Испания беше съпредседател на конференцията в Виена и също така последващата конференция на групата за процес от Болония бяха постигнати редица резултати, например беше създадено официално евро беше създадено официално Европейско пространство на висшето образование. Конференцията за последващи мерки по процеса от Болония, постигна съгласие по редица важни аспекти, най-вече насърчаването на международната мобилност на студентите в съответствие с критериите на декларацията от Болония. По този начин до 2020 година поне 20% от завършилите европейските университети би трябвало да са следвали или да са преминали през стажове в други страни. Също така беше взет решение за създаване на европейска мрежа в сферата на висшето образование. И също така бих искала на редица въпроси, които продължава да са предмет на дебат. Освен вече споменатите от мен споразумения, продължават обсъждания в сферата на образованието. Започнахме заедно с комисията дебата за ново поколение учебни програми за Европа, за да могат те да отговорят на стратегията Европейски съюз до 2020 година. На заседание на министрите беше обсъдена идеята за нови учебни планове и програми в светлината на Европейската стратегия до 2020 година бяха изтъкнати редица програми и проекти в рамките на инициатива обучение през целия живот и изводът беше, че новите инициативи не трябва да се стремят да заместят програми, които вече са доказали своя успех и ефективност. Правилната стратегия ще бъде да се търсят пътища за сътрудничество за изпълнение на новата стратегия. Инициативата Младеж в движение трябва да укрепва връзките между вече съществуващите програми и стратегията Европейския съюз до 2020 година. Същевременно беше посочено, че е важно да бъдат приобщавани самите студенти в тези дейности, както и други заинтересовани страни, образователни институции, и економическите социални партньори и представителите на гражданското общество. Въпросът е, че те всички трябва да работят заедно и ние трябва да работим заедно с тях. Така че, дами и господа, аз смятам, че ние постигнахме поставените от нас цели по време на председателството. Разбира се, задачата продължава няма край на нашата дейност. Ние ще предам щафетата на следващите председателства, Белгийското и унгарското. И ние вече работим с тях като трио, за да се засилят положителните промени. Бих искал да благодаря на длъжностните лица, които подпомогнаха значително нашата работа. И още веднъж искам да благодаря на Европейския парламент и на Европейската комисия. И особено бих искал да благодаря комисара Василио и държавите членки и най-вече вас за вашата работа в сферата на образованието. Благодаря. Като ви слушах, си мислих – скоро ще дойде рая. Всичките чудесни идеи, които съвета дава и то писмено, когато някога, ако някога бъдат приложени, ще бъде чудесно. Аз знам, че вие сте един от 27 министри на образованието, но аз имам доверие в председателството на съвете, че през следващите години ще бъдете все така въодушевен за това, което е набелязано и ще оказвате помощ в различните програми, които набелязахме. Господин министр, ние вярваме, че искате да приложите това, което е е подготвено през 6-те месеца на председателството. Госпожа Ханибал има думата. Uh, Благодаря, господин председател. Добре дошъл, господин министр. Радвам се, че можахте да ни обясните в такива подробности онова, с което се занимава Испанското председателство. Радвам се, че образованието е толкова високо в дневния ред. Особено за нас в тази комисия това е едно от най-важните неща. Много от вашите предложения са отлични. Говорим за социалното измерение на образованието и обучението, за разширяването на достъпа до образование, да се постави е, специален акцент върху грамотността. Всичко това е отлично. Искам да ви задам следния въпрос. В момента сме изправени пред една економическа криза в цяла Европа. Правителствата режат публичните разходи и се чудя как е, е, точно според вас ще могат да бъдат приложени приоритетните цели за образованието в този економически климат. Следващия, моля. Да, заповедайте. Благодаря, госпожа председател. Искам да благодаря на министъра за неговото изказване. Началото на Испанското председателство на Европейския съюз се подчерта, че образованието е едно от най-съществените неща за Европейския съюз. Мисля, че това е много важно. политиките, които очертахте, има една голяма важна обща тема. Всеки път, когато преглеждам заключенията от съвета от май, виждам, че има ясна последователност между темите. Една от най-важните цели са мерките за създаване на заетост. Сблъскаме се с много проблеми с безработица сред младежите в момента в Европа. Това е един от най-големите проблеми. Така че трябва да направим възможност младите хора да са по-добре обучавани и да имат по-добри възможности от тук нататък. И както каза колегата, сблъскваме с економическа криза в момента и имаме е, сериозни предизвикателства, с които трябва да се справим. за това. се надявам, че въпреки всичко е, Испанското председателство ще успее да проведе този приоритет за образованието и той да се наследи и от следващите председателства. Благодаря. Благодаря много, господин министр. Извинявам се, че пристигнах малко по-късно. Не успях да чуя началото на вашите уводни думи, но ви благодаря за предоставената информация. Два конкретни коментара. Говорихте за процес от Болония, говорихте за мобилността, за свободата на движение на студентите и учениците. Но има и една друга важна идея за мобилността на учителите и преподавателите. Има ли някакъв напредък тук? Разбира се, когато става дума за мобилността на преподавателите, нещата са по-сложни, но трябва да направим всичко възможно и преподавателите и учителите да имат възможност да посещават е, други университети и да работят там. Председателя Барозо много говори за мобилност, но има и един друг важен въпрос. Става дума за образованието през целия живот. Идеята да не се занимаваме само с младите хора, а да обръщаме внимание и на малко по-възрастните хора, които искат да продължат да поддържат кариерата си. Така че, може би, и там трябва да насочим вниманието си. Господин Берлингер. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на министъра. Много се радвам, че той с такава увереност защитава приоритета на образованието в обществото на знанието и важните цели, които са широко обхватни и които трябва да се постигнат в тази връзка. И във връзка с а, коментара на председателя след вашето изказване, а, сигурно самият вие сте силно убеден в тази идея и много често чуваме колко важно е образованието и че то е приоритет, но на практика не виждаме чак толкова много реални действия. И така, говорим колко е важно, но когато трябва да вземем решение за бюджета, темата изпада някъде назад в списъка. Днес много се зарадвах да разбера, че Германия, която заделя 80 милиарда евро за програми за възстановяване, е, е увеличила една бюджетна линия в своя бюджет и, тя е, е тази за образование. Това много ме зарадва. За, дали не може това да се направи навсякъде? Би било отлично да приложим идеите си на практика. Тъй като не сме разбрали съвсем добре промените в образователния модел. Трябва да има предвид, че те са важни за обществото на знанието. Трябват ни не просто работни места, трябват ни висококачествени работни места, трябва ни творчески подход не само в училище, но и в обществата ни. Споменахте процеса от Болония. и бяхте изключително убеден в защитата на тази кауза. Аз съм напълно съгласен с вас. Но, а, какво да кажем за приложението? Много често там се подхожда отгоре надолу. чуме становища, изявления от министри, а, от министерства, но твърде малко а, становища се чуват от училища и университети. Също така трябва да се даде възможност на университетите да предоставят европейска квалификация, не само национална квалификация. Какво мислите по този въпрос? Благодаря. Последен папа Николао. Благодаря, господин министър за доклада на Испанското председателство, което много се постара за постигането на тези цели. Благодариме ви за усилията. Имам един двоен въпрос. Опирайки се на това, което колегите споменаха преди малко, казахме, че е нужно да подкрепяме младежите, за да имат нови шансове за да може висшето образование да се свърже по-добре с пазара. В стратегията 2020 година се споменава за изследвания, иновации и образование. Установихме, че през последните 5 години в областта на информатиката, госпожа Крус го каза, са ни нужни 700 000 нови работни места в областта на информатиката. Може би трябва да адаптираме тези системи, за да могат младите хора да имат шансове в тази сфера. Нужна ни е по-голяма координация между държавите членки. Винаги се говори за отворените методи на координиране – прочути методи. Аз бях докладчик за тези методи. Е, от години се прилагат тези методи сред младежите. Много неща трябваше да се направи, но продължава координирането да не е задоволително. Нямаме резултати, които могат да бъдат пипнати, практически резултати нямаме. Е, в областта на образованието имаме субсидиарност когато се опитаме с конкретна политика да упражним, държавите членки не я прилагат. И тук преминавам към втория ми въпрос. Направиха ли впечатление тези проблеми по време на Испанското председателство? Ако да, планирате ли намесване в тези въпроси, подобряване на координацията? господин Цвер. Благодаря, госпожо председател. Господин министр, разбирам вашата позиция. През 2008 година, по време на словенското председателство, аз самият е, изпълнявах подобни задължения. И много добре познавам и възможностите, и препятствията, които срещате е, в своята работа. Целите, които бяха зададени в началото на годината за Испанското председателство, бяха много амбициозни. Сигурен съм, че днес, когато поглеждате назад е, и разглеждате постигнатото, можете да сте доволен. Все пак е, повтигнахте няколко дилеми, с които се сблъсква образованието в Европа. Изглежда ми, че въпросите, е, е, проблемите са по-сериозни, отколкото си представяме. Например, в Европа изглежда, че има 80 милиона работни места, за които европейските граждани не са адекватно квалифицирани. Една трета от всички работни места са заети от хора, които не са напълно квалифицирани да вършат съответната работа. Като си има предвид економическото положение в Европа, економическата общност не е доволна и е, съвсем основателно не е доволна от е, способността на образованието да даде необходимите резултати. Какво можем да направим? Можем да внесем е, научни работници и е, служители от чужбина. Другият вариант е да е, променим подхода си. Трябва да намерим всички възможности. Не можем да разчитаме само на младите. Трябва да подходим и към и, и по друг начин. Ето, например, вярвам, че това е по-трудно, но говорим за нова ера, за постиндустриалните общества, в които се изискват нови умения и нов тип учене и преподаване. В областта на висшето образование изглежда, че в Европа се справяме доста добре, но що се отнася до процеса от Болония, можем да заявим, че той се провали. Той е не, неадекватен. В много области има провали и много държави членки не инвестират достатъчно в студентите си. Ето, например, в Великобритания се инвестира два пъти повече средства извинете, в Съединените щати и в Япония се инвестира два пъти повече средства на студент, а в момента още повече се урязват средствата за образованието. В момента живеем в тежки времена, времена в които образованието не се я разглежда като най-важната цел, от друга страна ситуация, в която са необходими инвестиции, за да може образованието да си свърши работата. Реформата, разбира се, ще е един продължаващ процес, но той ще е един от най-трудните процеси. Съгласен съм с господин Папа Николао, че в момента не е достатъчно просто да имаме координация, за да може да се модернизират адекватно образователните системи в Европа. Може би в тази област ни трябва някоя и друга директива. Това ще се реши в бъдеще. Ще стане ясно. При всички положения смятаме, че следващото председателство ще трябва да преразгледа европейската рамка за квалификации, да я върне, да я съживи, защото по този начин квалификациите в различните държави членки ще станат по-сравними и ще има възможност за по-хармонично развитие. Благодаря. Е, Благодаря. Това са редица въпроси. Господин министр, моля ви, доколкото можете да отговорите на тези въпроси. Благодаря ви. Благодаря. Благодаря ви. После искам си хода по е, de Така, Става дума за промяна в културата, на представата за това какво е образование. И това го направихме. Съвсем сериозно се взехме с това. Образованието образова. Човек може да се научи на някои неща и ние се научихме. И ако не се научиш, скъпо ще платиш. Когато инвестираш в образование, е скъпо но когато не инвестираш в образование е още по-скъпо, много по-скъпо. Инвестициите, казахме, в образованието е скъпа нещо. Но ако инвестирате в нещо, в незнанието, тогава се чувства още повече това нещо. Някои държави почувстваха това нещо вече. Имайки предвид економическата криза, това е социална и политическа криза на ценностите – Трябва да се инвестира в квалификацията също. Трябва да можеш да убеждаваш другите. Това е нужно повече от всякога. Нужни са ни хора, които имат коража, социалния кораж, да изнасят добри аргументи. Няма други решения. Съвсем сериозно казано. Няма друго решение, върху което да се гради, освен инвестирането в култура, квалификация, образование. Ако някой познава друг път, нека да ми го каже. Аз съм убеден, че това е пътя. И 27-те държави, членки на Европейския съюз, го разбраха това. Ние в консенсус е, приехме това, въпреки че Правилно беше казано, че има големи различия между държавите членки, въпреки дефицида на отворения метод. И всеки се опитва да следва личните си интереси. Това е логично, но ние видяхме и нашият опит показа, че кризата е криза за всички. И затова решихме да вървим в една насока. Ние трябва да сме готови да привличаме инвестиции, да, да финансираме в образованието в различни сектори. Важно е нашата аргументация да е солидна, тъй като не става дума само за пари, които липсват, но често липсват и добри аргументи, които трябва да бъдат изнесени сред обществеността. Не е важно само да си прав, трябва да можеш да споменеш и аргументите, поради които си прав. Ние трябва да се убедим, че не бива да губим време и колко се може по-скоро да представяме по-добри аргументи, да покажем на правителствата, че образованието не е нещо второстепенно, а че е основен аспект на европейската политика. Поради това при това сме обезпокоени от някои неща, например от кризата. Но ако действително, ако искаме да се получим от кризата, трябва да нас трябва да убедиме всички, че няма друг път. Относно бюджета, когато се преговаря за бюджета, ще излезе истината наяве. Тогава действително трябва да се покаже в какво вярваме. Няма съмнение в това. Нужно ни е ново образование за нови работни места. Финансовата и економическа криза доведе до това, че ние трябва по-добре да се адаптираме към нови работни места. Европа трябва да тръгне по нов път към економически подем, но трябва да слушаме не само пазара, но и обществото. Всеки в своята държава да слуша цялото общество. Например, нужно ни е едно общество с по-малко емисии на въглероден диоксид, едно общество на знанията, важни са информационните и комуникационни технологии. Всичко това предлага голям потенциал за устойчивите, за създаване на устойчиви работни места. Трябва да признаем, че загубата на много работни места е във връзка с лошото образование на работниците, Но от друга страна имаме и туризъм, социалната економика, където по-малко напредък имаше. 85% от работните места са свързани с лошо образование – е, където има лошо образование, по-малка възможност има за усъвършенстване и квалификация. Намираме се в една аварийна ситуация и виждаме изхода в доброто професионално образование. Опитваме да се справиме с безработицата сред младеща. Много от младежите не са добре образовани, не могат да запазват работните места – трябва да насърчаваме това още от детството. По време на училищните години децата трябва да придобиват компетентности, умения. Не става дума само знания, а за компетентности и умения, които по-късно са важни на пазара на труда. Например, става дума за владеене на чужди езици, на владене на математиката, да се инвестира в квалификацията при възрастните в неща, които съответстват на това, което току-що казах. Беше спомената темата мобилност. Има една стратегическа рамка за образованието от 2009 година, в която се казва, че в сектора на образованието трябва да се постигне по-голяма мобилност не само сред учи... учениците и студентите, а и сред учителите и преподавателите. Също интернационализацията на университетите е много важна. През май бяха призовани държавите членки да засилят тази мобилизация, за да има мобилно, за да има компетентност в а, тази мобилност – има обмяна на учени, но това не, е, не са институционализирани тези процеси. Ние се надяваме, че комисията ще изготви стратегия за висшето образование. Една от целите трябва да състои в това да се подобри мобилността сред преподавателите във висшето учебни заведения. Говорим тук също и за принципи, има чудесни идеи, както каза председател, като но всички те трябва да се приложат. Тук пред, нашият председател е прав. Нужен е нов метод на координиране. Трябва да се заемем с въпроса как да разглеждаме образованието в своята цялост. Как можем да постигнем не повече от 10% да напускат училищата. Какво правим, за да постигнем това? На практика какво ще направим? в Европа сме, е, сме изготвили много резолюции, установяваме по-късно, че голяма част от тях не се прилагат въобще. А, те могат да, е, да са много важни за Европейския съюз. Трябва да изготвиме насоки за прилагането на стратегия 2020 година. Процесът от Болония, това е един много широк дебат. Не искаме еуфорично да се изказвам. Ние се намираме в един свят, в който системите трябва да бъдат съвместими. Но не става дума за това да се, да се униформизира да, а, света и Европа. Важна е мобилността, признаването на научните степени, на дипломите. Важно е да има плуралитет, плурализъм. Това е добре. Някои неща не сме ги направили добре. Не сме приложили добре някои неща. И за това трябва да, се, да седнем и да разговаряме с студентите, професорите, доцентите, заедно с тях да правим тези неща. Това го научихме по време на дебатите. Социалното измерение е много важно, за да добре да функционира мобилността. Образованието трябва да се свърже с заетостта, с търсенето на работни места и на квалифицирани работници. Им, имаше грешки. Е, например, в някои държави не приложихме добре някои неща. Някои казват, и е, ви искате да униформизирате, да сложите униформа на образователната система, една един образователна система да направите. Не, не искаме това. Ние искаме а, отделните системи, отделните образователни системи в отделните държави членки да могат да бъдат сравнявани. Да има известна съвместимост между тях. Нужни са ни показатели, за да можем да изготвим съответен доклад за сравнение. Това изиска от нашите общества да може да извършим оценка на образователните системи. Говорихме и за опита на словенското председателство. Стигнахме до извода, че са ни нужни по-добри възможности за образование. Не сме доволни с това, което имаме днес. Много държави работят в тази насока за да има по-голяма гъвкавост, за да може нашето образование да бъде по-гъвкаво. Мисля, че е много разумно, че някои държави споменават за Германия, която повишава средствата за изследвания. Някои държави са готови да съкратат разходите, но в образователното не. Те в други сектори ще направят съкръщения. Благодаря за вашите предложения, вашите идеи. Мисля, че целите на комисията трябва да бъдат в тази насока. Че да се почувства, че има проблем с професионалното образование, което е недостатъчно добро. Не е лесно по времето на едно председателство да се намесим в политическата автономия на държавите. Аз съм убеден, че когато всички си сътрудничим, когато има политическа воля, когато имаме верните аргументи и ги представим, когато използваме опита в опита на отделните държави членки, е, тогава е, със сигурност ще постигнем повече за образованието. За нас това е приоритет за тази комисия също образованието е приоритет. И се надявам, че при изготвянето на бюджета също това ще бъде взето предвид. Благодаря, казва председателката. Това е окоръжаващо изказване. Ще ви напомня за него по темата открито координиране това е изхода от субсидиарността. Всички министри знаят, че по друг начин не може да стане, че трябва да се сътрудничим. Но тъй като трябва високо да се придържаме към субсидиарността, не можем да си сътрудничим. Правиме тогава открито координиране, при което ни изключват нас. И когато се изключат гражданите, а ние сме гражданите, това е процес от Болония. Вие признахте тази грешка когато тази идея от процеса от Болена бе из, би била използвана в този парламент, тогава по много от проблемите можеше да се говори предварително и да се решат нещата. А сега нещата са оставени както бяха преди. Поне в Германия, аз съм самокритична. Така че отвореното координиране, аз не съм против това, защото знам поне нещо, но жалко, че не изключват нас от този процес. Това се надявам много. правителствата ще помислят по това, че идеите на комисията от последните 15 години, които части с наша помощ бяха е, изработени, трябва да се приложат в държавните членки. Благодаря ви, господин министр. Някой говори за интегрирана насока. Мисля, че е добре да вървим в такава посока. Благодаря ви, господин министр, от името на много колеги за работата на Испанското председателство на съвета. Желая на вас, на вашето правителство да се справите с трудната проблематика по време на кризата. Надяваме се, че с вашата ангажираност в областта на културата, младеща и образованието ще подкрепите и следващото председателство. Разчитаме на вас. Благодарим ви. Благодаря, казва министърът. Item И така, последната точка. Имаме докладчик, господин Лагегар. Ще го помоля накратко да представи темата позиция на парламента относно проекта бюджета. Dass wir zwei Verfahren haben. Wir werden zunächst einmal eine, eine... Първо, две процедури са. Едното е Non-Legislative Opinion, незаконодателна инициатива. Ще гласуваме по нея. Паралелно с това ще имаме индивидуални изменения за бюджета, за комисията при бюджет. Ще изготвим тези предложения. Това са две различни неща, които имат едно и също съдържание и паралелно ще върват. Имате, можете да изготвяте изпълнение до 20, е, изменение до 23 юли 12 часа и ще гласуваме на 2 септември. Сега имате думата. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Ще се постарая да съм кратък. Позволете ми да говоря на датски, тъй като въпросът е твърде специфичен, тъй като това е първият ми път. Ще си позволя да говоря на датски. Øh, og vi har jo kun førstebehandlingen og Относно бюджетната процедура и в преговори с триалога, включително с съвета, Комисията по култура получава по-големи пълномощия. Естествено, е, някой желая да се съкратат разходите с червената, червения молив, но това е трудно да се направи. Относно съкръщенията, би казал, че ние трябва да сме обединени, както се казва, да не ни отнемат маслото от хляба – трябва да се борим за общия интерес, да се намерят пари, повече пари за нашия бюджет на нашата комисия. Ние не сме разглезени, но имаме право на това. от държавите членки в рамките на стратегията 2020 на 17 юни казаха, че желаят да подобрят образованието, да има инвестиции в него. Тази бюджетна линия, ако я погледнем за Европа 2020, комисията не предвижда повишаване на средствата в рамките на 7 годишният бюджетен мандат. И за това младеща, образованието трябва да бъдат повече насърчени. Бюджетната линия, която е предвидена, не е достатъчна. Затова ни са нужни изменения – което е важен сигнал към комисията по бюджет, нашите програми да получат по-висок приоритет. Аз също ще внеса някои изменения. Едновременно с това трябва да променим самата бюджетна линия. 23 юни е срока. Компромиси през август и на 2 септември ще проведем дебат. казват, че младежта и образованието са приоритети за следващата бюджетна година. Естествено, трябва да използваме това. Трябва да се потвърди това нещо. Ако ние това не изискваме, кой друг ще го изисква? Тоест тази отворена врата трябва да мине през нея. Повече пари за младежта и за образованието, за Европа 2020. Съвета не бива да оттегля това своето желание. Затова в моят проект предлагам по-голяма подкрепа за нашите приоритети. инициативата Младеща в действие е една великолепна инициатива и не трябва да доведе до съкръщаване на средствата за съществуващите младежки програми – Искаме да насърчаваме различните програми, като Erasmus и други за следвания в чужбина, за да можем да гарантираме, че европейските университети ще предоставят добро образование. Успеха на Еразмус зависи от признаването на квалификациите, програмите за обмен. Не, Така че ще запиша тези неща в нашият доклад. Относно бизнес диалога, казваме справо, че предприятията трябва да играят важна роля в програмата Mercury, например. New Skills for New Jobs. След като искаме такава програма, това въжи и за комуникационните и информационни технологии, които са важни инструменти в цифровата ера. то е, че считам работата в този е, в парламента като изключително важна. Точно по времената на кризи е, комисията предлага съкръщения, например, на така любимите журналистически семинари – Например, за, на Иван чух предложения. Нужно ни е по-добра координация в комуникацията вътре в Европейския съюз. По-добра видимост на институциите на Европейския съюз съм записал в моя доклад. Европейските граждани трябва да имат достъп до различните а, институции в Европейския съюз, по-добър достъп до тях. 15 до 20 пилотни проекта имаме набелязани и искаме комисията да вземе становище по тези предложения до 7 юни. Работата с колегите, с докладчиците в сянка, считам за добра и следващия път ще се помена повече по този въпрос. Благодаря колега Локегард. Иво, Имаш думата. Hartelijk dank, Дорис. Eh, eh, Een korte eh, eerste reactie van bij de... Благодаря ти, Дорис. Кратък отговор от страна на НП. Аз съм докладчик в Сянка. Първо искам да напомня за това, което парламента прие в една резолюция през месец март Става дума за прехода към 2011 година. Напомнихме за конкретните действия, които планираме с, с младеща. Това са многогодишни планове. Например, младеща в действие, културна програма, Еразмус и разни други. Една тема искам да избера и тя е Европа за гражданите – в проекто бюджета се споменават съкръщения от 28 милиона на 23 милиона. Защо? Европейският парламент каза, че е абсолютен приоритет и в резолюцията през март и ясно го казахме това. Така че това тези съкръщения ни безпокоят сега. Бюджет е ограничен. Обръщам внимание на документа, е, който генералният директор изготви. Не мога да произнеса фамилното му име, но на английски се казва следното. 15, title 15 is about lifelong learning, etc. Приложение на бюджетните редове от раздел 15 за е, обучение, ученето през целия живот. Ако очакваме освояване 100%, това е много. Проекта бюджета е, за и увеличението в поетите задължения е доста ограничено. Така че искам да ви припомня за тези коментари на докладчика. Така че напомням, че това е важно и трябва да го включим в нашето становище. Още бележки от моя страна. Става дума за пълномощията в областта на спорта. Това касае много членове на нашата комисия, тъй като ние се занимаваме не само с култура и образование, но и с спорт. Има подготвителни действия. Има съкръщения на средствата за това от 3 милиона на 1 милион. а не искаме да повишиме а, активността в тази сфера. Няма логика тогава да се съкръщават средствата. Би трябвало обратното да стане. Един конкретен въпрос. Господин Лъкегард, вие казвате колко е, вие знаете колко е важен този въпрос информацията, средства за информация от медиите също се кашава от 6 на 5 милиона. Ние сме убедени, че трябва да положим по-големи усилия за подобряване на комуникацията с медиите. Затова ви моля да го включите във вашия доклад. Благодаря. Не виждам желаящи да се изкажат. Други искам две бележки от моя страна. Господин Лукегард. Няма бюджетна линия Use of the Move младеща в движение. Ние приехме идеята, а, тази идея, но ние нямаме бюджетна линия младеща в движение. Youth on the Move. Ние искаме нашите образователни програми да подкрепиме. Относно спорта, по-малко средства има от преди как да действаме тогава в тази насока? Аз не, не мисля, че трябва повече средства да изразходваме за медиите Иво. Не става дума за това колко ние изразходваме, за да информираме медиите, а важно е как да го направим това. Как по-добре да го направим, а не да харчим повече пари. Интернет имаме днес. Просто трябва да стигнем до хората, може би по друг начин. Но не повече пари. Тези пари бих желала в други дейности да ги включа. Седония Мрежевска е една много уравновесена колежка. Тя е в комисията по бюджета и отговаря за нашите средства. Трябва да я захраним с информация, да я насърчиме да и да получи нашата комисия повече средства. Казах, че имаме програми, които върват 7 години. И не мога нищо да съкрата в тях. Не виждам защо трябва да се вземат финансови средства от области трябва, от други области трябва да се, където малко се прави и няма голямо търсене, от тях да се вземат финансови средства и да се прехвърлят в темите по а, младеща, гражданството, културата. Важно е партньорството с градовете. Ако се опитаме да съкратиме средства тогава, преди 10 години се защитихме срещу това. Трябва да, така нареченото Citizen Partnership, това е при Reading, Reading Смятам, че ще ни чуят. Някой искаше думата обаче. Кой беше? Комисията. Комисията иска ли да каже нещо? Не? Да? Заповядайте. Okay. <laughs> uh, just a... Съвсем кратко бележки. Имаше няколко коментари за програми, които не са в нашите компетенции, като гражданство, например. Спорта беше споменат няколко пъти. Ако прегледате бюджетното предложение на комисията, ще видите, че дейността по спорта е единствената, за която комисия е заложила вече пари в бюджета за 2011 година. За всички останали комисията остави нещата отворени за бюджетния орган да реши дали да включи определени суми или не. Така че това е знак, че комисията приветства тази дейност, тази подготвителна дейност и дори е подготвена да изразходва повече средства. Искам да ви напомня, че комисията предложи същата сума миналата година, след това парламент увеличи тази сума, така че ние наистина придаваме значение на спорта при подготовка на малката програма от 2012-2013 година, която скоро ще предложим. Благодаря ви. И последен Исъс. Благодаря и аз Благодаря и аз искам да говоря за спорта. Не знам дали наистина се придава значение на тази тема. Мисля си, че има разлика между парламента и комисията но ние смятаме, че трябва да се увеличи е, изразходването на средства в тази сфера. И ние в съответствие с Лисабонския договор имаме нови правомощи и затова смятам, че това, което комисията казва и прави, е смехотворно. Смятам, че трябва да положим усилия да увеличим броя на предви... размера на предвидените средства. Трябва да сигнализираме за това колко е важна тази сфера и ние имаме нови компетенции в тази сфера. Затова трябва да гарантираме това, че имаме достатъчно средства за новите ни цели. Благодаря. Закривам дискусията. Обръщам внимание, че предавахме на комисията мненията, за да може комисията да обмисли неща, но важно е да се подадат като изменения към доклада на господин Локекарт. Тоест това, което сте предали до сега, да не смятате, че сте свършили цялата работа. Това беше просто една идея да видим какво мисли комисията по тези въпроси. Видях различни идеи от футбола в Южна Африка. Но повтарям, това, което подадох те по пилотния проект трябва като отделни предложения да го внесете. На 23 юли е край на приемането, крайния срок за приемане на измененията. През септември, след като си починем, ще вземем решение. Благодаря ви, че, че не беше дълъг този дебат. Трябва да си замина за Майнц. Благодаря на всички преводачи. Господин, но госпожа Ханибал иска думата. Моля за извинение, знам, че всички искаме да си тръгнем, но просто две неща свързани с решенията на координаторите. Първо, на втора страница, точка трета. Европейското сътрудничество в сферата на професионално-техническо обучение. Аз разбирам, че това няма официално протоколни записи, но искам официално да кажа следващото нещо, което е трета страница, доклад по собствена инициатива, ролята на културата и новите медии. Поставих вече този въпрос, но от английския писмен превод разбирам това, че вие госпожо председател, като член на НФ, смятате да го поемете? А ние, групата АЛДЕ, също искаме да вземем този доклад. Наистина трябва да се реши този въпрос. Да, първото, което казахте, беше грешка и ще я оправим. Второто е правилно. Видях предложението на АЛДЕ, ако не беше направено, аз щях сам да го направя, но не съм тази, която иска да изготви доклада. Като председател не искам да взимам възможностите за изява на колегшките и колегите. Имах тази идея. Аз мятам, че е важно към днешния момент да говориме за външната, външната служба, и ако сега не говорим за култура в тази служба, кога ще го оправим? Когато всичко се свърши, тогава нищо няма да успеем. Така че се радвам, че Ал да го направи. Аз казах, че всъщност аз бих дала на друг това, но тя го внесе. И аз не мога да кажа сега. Но трябва да се вземем, да уважиме това, че като се, когато се направи сега това предложение, тя се разбрахме, че е важен доклада, но казах, достатъчно получихте като либерали. След другия път ще бъде някоя от другите политически групи, които имат също добри идеи. Това го казах на Алде. И либералите леко се усмихнаха на тази моя забележка. Така че вие поставихте този въпрос, трябва да го получите, но никой е, не може да му забраним да също да действа. С измененията, които споменахте по точка 2, ще ги въведеме тези изменения. С това документа за координаторите и протокола от заседанието на координаторите приема ли се? Приема се. Е, точка разни. Въпроси, моля, имате думата. Може би би ни било по-лесно при следващото заседание. Искам да попитам, нужен ли ни е след обяда в сряда при следващото заседание? Може би помислете по този въпрос. Ще видим. Ние не насрочваме заседание ето просто така, за да заседаваме. Ако няма достатъчно материал за това заседание, няма да има следобедно заседание. Ще се опитаме да по-сбито да работим. Следващото заседание е на 13 юли и на 14 юли. Някои от тези дни може да отпадне след обяда, в зависимост от дневния ред. Желая ви много успехи. 14 юли. Благодаря на преводачите и до скоро.